You are right. Uh, uh, добре дошли на всички. Добре дошли в нашата зала за дискусията през следващите 3 часа. Нека да ви уведомя, че нашето заседание се излъчва по интернет, също така се записва някъде е, също, нека да започнем сега с приемане на дневния ред. Е, вие сте получили проект на дневния ред е, на 25 април и ако нямате желание нещо да се променя, доколкото виждам няма, приемаме, че проект от дневния ред е одобрен. Нека да направя едно е, съобщение, което не фигурира е, в дневния ред, т.е. едно малко прекъсване спрямо стандартното ни е, предвиждан дневен ред. Всички, всичко, което тази седмица се очаква да дойде от националните парламенти, становища или други приноси свързани с процеса на законотворчество, ще бъдат налични в вътрешната система на парламента и на интернет. Така че е, колегите от националните парламенти нека да бъдат уведомени, че от началото на тази седмица ще ги има тези документи. С което стигаме до втора точка на нашия дневен ред, е, междупарламентарното е, заседание на Комисията за изпълняване на разпоредбите на основополагащия договор, свързани с националните парламенти. Това е доклад за изпълнение по собствена инициатива, изготвен от нашия колега от Комисията по конституционални въпроси е, Пауло Ранджел от НП. Той е от Португалия. Отново Нека да кажа добре дошли на нашите гости, е, членовете на национални парламенти. Тук е, са представени 9 а, е, камери от 8 страни членки. Също сред нас са представители на Европейската комисия Енрико Форти, директор за взаимоотношения с другите институции, включително националните парламенти. Малко по-късно ще го поканя да каже няколко думи. Вероятно сте наясно, че от години вече поне веднъж годишно организираме тези срещи с националните парламенти. Нашата парламентарна комисия АВКО и има традицията обикновено през ноември да се срещаме по една конкретна тема. На Миналата година обсъдихме бъдещето на Европа. А сега правим едно специално извънредно заседание с националните парламенти. От е, дълго време считаме, че е от е, общ интерес да развием е, мрежа на междупарламентаристите в Европейския съюз – така че е, да, в европейската политическа система националните парламенти да заемат своята роля, която е, безспорно е налична. В е, нашата парламентарна комисия ние считаме, че е много важно да има политически връзки между парламентите, както между националните парламенти помежду им, така и между националните парламенти и Европейския парламент, за да се подобрява качеството на законодателството, а и при тези срещи се е, състоят е, дискусии, такава каквато очакваме да направим и днес. От години работим за това парламентарно измерение на нашата дейност. С два доклада излязохме в предходния мандат. Един беше от бившия председател на комисията АВКО господин Казини 2014 а след, преди това, 2009, господин Елмар Брок излезе с доклад. По време на нашия мандат до момента Проведохме е, много интензивна работа между националните парламенти и Европейския парламент в рамките на Козак за подобряване на е, диалога, за да стане той по-стабилен, да има своята добавена стойност. Е, така, доста бяхме стимулирани от нашите британски колеги, повече от средно статистическата ни дейност. Разглеждахме инициативата за зеления картон, за структурния диалог. Национални парламенти участват не само в КОСАК, но и в други платформи. Платформата за външна дейност, за отбрана, за економически въпроси. Тоест, Разпростираме се в основните по важност политически области, които имат отношение към интересите на европейските граждани. Освен това, връзката с националните парламенти позволява на Европейския парламент да си създаде по-добра представа за Европа. Днес е, започваме с дискусия Господин Рангел първо ще е, започне е, обсъждането. Господин Вацлав Хампел ще се изкаже от името на чешкия парламент. Също господин Ванино Чити, който е председател на Комисията по европейски въпроси на Италианския сенат. Ще обсъдиме как се изпълняват разпоредбите на европейските договори, свързани с националните парламенти. А колегите, които работят по тази тема, също ще искат малко да обърнем и поглед в бъдеще. От е, страна на експертите ни имаме бивши гости, бивши членове на парламента, господин Карло Казини, е, бивш председател на комисията АВКО, който говори за междупарламентарното сътрудничество, господин Лудвиг Дорн, е, който е от Полша и ще говори за субсидиарността. И е, професор доктор Инглов Перниче е тук директор на института Хумбол. Той ще говори за структурирания политически диалог и националните парламенти. А, какво мога да ви дам като практическа информация? Разбира се, имаме призив да се ограничат е, изказванията до едно разумно време за основните гости 10 минути – а за изказванията просто очакваме да бъдат по-кратки, по-малко 10 минути, така си представям организацията. И е, естествено ще даваме думата традиционно, както го правим, на един изказващ се от национален парламент, двама евродепутати и така горе-долу да отразим пропорционалността на присъствието в залата. Мисля, че това беше всичко, което исках да кажа като увод. Не забравяйте, че ни излъчват по интернет. И сега давам думата на господин е, директор Енрико Форт и да каже няколко думи от името на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател уважаеми членове на Европейския парламент и на националните парламенти. Нека да се извиня от името на заместник-председателя на Европейската комисия, господин Тимерманс. Той имаше голямо желание да присъства, но има ангажименти и планирани срещи, които са били планирани преди настоящото заседание и не може да присъства. Първо искам да обърна внимание, че в момента е, вече комисията отработи половината от мандата си, откакто е, председателят на комисията Юнкер зае своя пост. Е, той ясно посочи, че за да стигне Европа по-близо до гражданите, е изключително важна връзката с националните парламенти. И нека да цитирам господин Рангел, който казва, че европейския проект не е възможен без парламентите, което е абсолютно вярно. Как се ангажира комисията с националните парламенти? От началото на нашия мандат бяха осъществени много визити от страна на комисарите, общо 500 визити. Председателят на Европейската комисия Юнкер даде указания на всички комисари да работят, да се обръщат към националните парламенти. По два повода. Първо изявлението за състоянието на Съюза, което бе направено в Европейския парламент, а по-неодавна с приемането на Бялата книга. Тогава комисията и националния парламент се включиха в дебата за бъдещето на Европа, за да може комисията да чуе и мненията на парламентаристите и да представи, преди да представи своята бяла книга следващия септември. Изключително е важно да пазим високите ниво, високите стандарти на сътрудничество с националния парламент. Това е, се очаква и спрямо разпоредбите на договорите, но също така и по простата причина, че всичко, което се приема като европейско законодателство, ще трябва след това да бъде направено приложимо от националните парламенти парламенти. Тоест, колкото по-добро е сътрудничество с националните парламенти, толкова по-добро ще е законодателството. Един ефективен и прагматичен начин за ангажиране на националните парламенти е, например, когато се изработва работната програма на комисията, да бъдат ангажирани и националните парламенти. Когато правехме това за програмата 16-17 година, Изпратихме искане до националните парламенти с е, обратна връзка спрямо предложението на работната е, програма на комисията. И е, има много, много възможности да се осъществява взаимодействие между комисията и националните парламенти. Друг възможен начин е преди да се оформи конкретна инициатива, по принципа за по-добро регулиране да се е, включва националния парламент в е, процеса на публичните консултации. Тогава е един много удачен момент за взаимодействие политическия диалог с националните парламенти. Ще има доклад, който скоро ще бъде оповестен, вероятно през юни, е, годишния е, доклад за дейността с националните парламенти. Там ще отчетем, че получаваме все повече становища от е, националните парламенти. Порядъка на увеличение е 75%. Това е огромно увеличение и това е и много положителен знак за нас. Нека да кажа, че всяко становище, което получаваме, било то официалните обосновани становища или просто мнения, е, ще получат е, отговор не само по критериите за субсидиарност, но и ще отговорим на всички потенциални е, искания и заявки. За нас е, по този начин ние е, даваме една положителна информация за подобряване на законодателната ни дейност. Вече съм казвал това нееднократно. За нас това е положителен а, сигнал, изпратен достатъчно рано към националните парламенти. Поне с два такива случая имахме, когато беше много полезна този вид взаимодействие. С което приключвам и искам да ви пожелая конструктивен диалог днес. Ще, е, разбира се, ще си отбележим всички ваши идеи и ще ги е, сведем до знанието на колегите. Надявам се, че ще имаме много плодотворна среща. Председателката благодаря. Сега давам думата на Павло Рак. Рангел, който е всъщност причината вие всички да сте тук с нас. Заповядайте. Казах ви, че повече от 10 минути не ви се полагат. Ще бъда съвсем кратък. Нека първо да благодаря на всички депутати от националните парламенти, които са тук за тяхното присъствие. Нека да благодаря и на Вацлав Хампел и на Ванино Кити, които ще работят по темата. И да благодаря на Кайло Казини, бившият ни председател и добър приятел, господин Лодвик Даун, също така и професор Пер... Ингов Перниче, който не е изключително уважаван в академичните среди и работи по тези теми. Аз имам широк опит в областта, която обсъждаме. Бях заместник председател на ЕНП, отговорен за отношенията с националните парламенти в предходния мандат на Европейския парламент. Участвах в различни формати на срещи, включително и Козак, и смятам, че е много важно да се засили сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти, както и между Европейската комисия и националните парламенти. Но особено между Европейския парламент и националните парламенти. По някой път смят, изглежда се чувства някакъв вид конституционна завист между двете нива, но всъщност това е, е напълно ненужно, защото е, структурата на Европейския съюз е такава, че всичко зависи от доброто сътрудничество между националните парламенти и Европейския парламент. И е, ако си сътрудничим, бихме осъществявали парламентарен контрол много по-добре и бихме представлявали гражданите много по-добре. Затова за мен е много важно да има добра атмосфера на сътрудничеството. В този подготвителен документ засягаме определени теми, които сме обсъждали по-рано и очакваме вашите коментари. по съвсем е, естествен начин. Първата е, тема е субсидиарността. Важно е да се види какво добре да се контролира прилагането на принципа на субсидиарност, да има на е, по- добри финни настройки при определенето на компетенциите на европейско и национално равнище и да се провери дали тестовете за субсидиарност трябва да включват и други измерения, включително и принципа на пропорционалност. Ще се занимаем и с въпроса за жълтия картон и оранжевия картон. Това са схеми, чието използване трябва да може да се подобри. Ще обсъдим възможностите за това. По-настоящем се предполага да се работи в рамките на 8 седмици, нещо, което може да се удължи като срок до 12 седмици и е важно да има инструмент за общуване между националните парламенти по съответната тема и да им се даде достъп до превод. Е, обикновено това не е толкова лесно защото а, документите се публикуват, но а, само на езика на съответната държава и а, това може да затрудни други държави, които биха желали да си сътрудничат с съответната държава членка. Друг важен въпрос са отношенията между Европейската комисия и националните парламенти. Поздравление на господин Ернико Форти и заместник председателя на комисията, комисаря Тимерманс, които обръщат особено сериозно внимание на тези теми. Тази инициатива на председателя Барозо бе подета и продължена и заместник председателя Тимерманс е сил но ангажиран да гарантира сътрудничество с националните парламенти. Още нещо, идеята на доклада беше да има оценка за някакви статистика на стъпките, които са предприяти до тук, но също и да се види как да се подобрят отношенията. И в тази връзка добре е да се спрем на няколко основни въпроса. Първо, една важна тема – какъв тип срещи трябва да организираме и в какъв контекст, какви органи. В рамките на Козак или други варианти, нещо още по-ефективно, възможно ли е? Има едно предложение, което съм правил в рамките на НП по-рано. И то е да има Европейска седмица, в която всички национални парламенти да се занимават с европейски въпроси, а Европейски парламент също да е ангажиран и евентуално депутати от Европейски парламент да присъстват на работата в националните парламенти. И това да е една цяла, цяла седмица, която да обсъжда работата за годината. След това има процедури с зелен и червен картон. Зеления трябва особено да се разработи, според мен, а именно национални парламенти да имат възможност за инициатива, т.е. да подадат искане към Европейската комисия е, да упражни своите права и компетенции или ако не го направи да даде обосновка защо. Е, червения картон също може да се разглежда като хипотеза. И още нещо, което според мен е важно, да разработим идеята за евентуални промени в процедурните правилници на някои национални парламенти, така че да стане по-ефективна работата им по европейските въпроси. Ще ви дам конкретен пример. По някакъв път се случва така, че депутати в национален парламент се безпокоят, защото казват, губим компетенции по бюджетни финансови въпроси заради европейското полугодие. В много от националните парламенти това европейско полугодие всъщност се пренебрегва и е, там се работи по старите бюджетни процедури. Ако има общо обсъждане на бюджета преди представенето на първия документ от страна на националното правителство в Брюксел и ако тази, този дебат се проведе в националния парламент, т.е. да кажем да има предварителен срок на национално равнище за работа, който да предхожда която да предхожда парлам... полугодието, европейското полугодие, тогава този въпрос би могъл да се разреши. И така, по този начин, с малки промени в процедурните правила на националните парламенти, разбира се, всеки парламент си решава, това е ясно, но а, ако го направят, така те ще могат да участват много по-активно, да имат инициативата и това усещане за липса на, за загуба на суверенитет е, бързо ще се преодолее. И е, националните парламенти ще могат по-силно да присъстват на европейско равнище. Това са е, основните въпроси. Всички те са включени в подготвителния ни документ. Не очакваме вашите коментари. Очакваме да поговорим в подробности. Ще е, обменяме идеи и писмено през следващите няколко месеца и след това ще завършим с доклада. Благодаря ти, Пауло. Давам думата на господин Вацлав Хампъл от е, Чешкия сенат. Той ще е първият оратор, който се отказва от изказва от, от е, национален парламент. Благодаря много. Ще се възползвам от технологиите. Колеги, говоря с гръб към вас, но пък лицето ми е на екраните, така че може да ме видите. Благодаря на господин Ранжел за, подготви... за уводните коментари. А, изключително полезни са неговите инициативи и ще кажа аз някакво думи за това какво правим в Националния парламент, как действаме там, какво обсъждаме в Комисията по европейски въпроси през последните години. Някои от нещата, които казвам, са мои лични коментари – В Чехия трябва да се каже Сената да има по-различна роля, отколкото в други страни. Да кажем в бюджетните въпроси. Правомощията са по-скоро в ръцете на Камерата на представителите. Затова моето участие тук няма как да е, е изключително подробно. Ако имаше тук представител от Камерата на представителите, може би ще, ще да е, е възможно да предоставим и допълнителна информация. Дебатите в националните парламенти не са задвижвани от чувство за съперничество с Европейския парламент. Напротив, ние високо оценим е, огромния труд, който се полага тук на европейско равнище и сме благодарни е, е, за всичко, което се върши тук. Един от важните въпроси е демократичната легитимност и да се подобри възприятието на хората – за легитимността. Особено в Чехия това е един от проблемите. На хората им се струва, че Европейския съюз има по-малко демократична легитимност, отколкото ам, това е така в действителност. А, така че това е важен въпрос. Възприятията за легитимността. Сега по въпросите, включени в подготвителния документ, първо проверката за субсидиарност. Много често в Комисията по европейски въпроси на Сената говорим за това, че контролът е в ръцете на националните парламенти. Тоест политически органи. Това не е правна проверка за субсидиарност и националните парламенти трябва да бъдат взети предвид. Това не е въпрос, който е строго дефиниран. По-скоро е малко по-широк и се разглежда от политическа гледна точка. Освен това, дори проверката за субсидиарност да се разглежда не толкова в тесен смисъл. Това не означава, че има заплаха за дейността на европейско равнище. Също няма вето. Националните парламенти не могат да блокират плавните, правни текстове. Не могат дори е, сериозно да ги забавят. Могат обаче да задълбочат дебата и да създадат по-ясна представа за това как ще се отрази и съответния правен текст в съответните държави членки. И в тази връзка проверката за субсидиарност според мен трябва да включва и проверка за съответните компетенции, както и проверка на правното основание. тъй като ако европейските институции нямат правно основание да действат, е съвсем ясно, че принципът за субсидиарност не е изпълнен. Има и припокриване между принципите на субсидиарност и пропорционалност. Много от националните парламенти имат повече възражения по пропорционалността, отколкото по субсидиарността. И за това смятам, че този въпрос е добре да се включи в съответните обосновани становища. И, и двата въпроса, и субсидиарността, и пропорционалността трябва да бъдат включени. Още нещо, което със сигурност няма да ви изненада. Е честото безпокойство на националните парламенти за въздействието на съответните становища. Това не трябва да се възприема като призив за вето. Ясно е, че не е редно един национален парламент да може да преобърне всичко. Но същевременно е добре да има по-добра яснота за евентуалното въздействие. И това ще подобри сътрудничеството с националните парламенти. Тук говоря не само за промяна, промяна на политиката и на правото. А, става дума за това когато има проблеми с определени детали, те да станат по-видими и да има яснота. Реакцията на комисията към обоснованите становища се е подобрила при а, сегашната Европейска комисия в сравнение с предишната, но мисля, че има още доста възможности за подобрение и що се отнася до качеството на представените аргументи и що се отнася до реакцията спрямо възраженията, изложени от националните парламенти. След това, в подготовителния документ имаше един технически въпрос за удължаване на периода за проверката за субсидиарност около Нова година и Коледа. Ам, да, това би било полезно и може да се направи много лесно. Чрез е, съответното решение на комисията. Някои от нещата, които казах за субсидиарността, въжат и за политическия диалог с комисията. Особено, що се отнася до отговорите на комисията. Честно, често те не са много конкретни и повтарят а, аргументи, които вече са били представени. Би било добре да са малко по-конкретни. За зеления картон това е много добра инициатива особено за подобряване на ситуацията с усещането, че има демократичен дефицит. Има известен успех и до тук. Има а, съвместни инициативи на национални парламенти и за определени политики които са довели до определени резултати. Така че, ако този тип сътрудничество на добра воля продължи и за бъдеще, може да се подобрят нещата. Аз лично не мисля, че този механизъм е крайно необходим за доброто функциониране на Европейския съюз. Вижда се, че няма много подадени такива инициативи с а, зелен картон. Но мисля, че самия факт, че такава възможност съществува, е, а, много важен от символична гледна точка. червения картон. Съжалявам малко, че след референдума за Брексит този въпрос беше оставен на страна. Доста малко вероятно е, е червения картон да се използва често. Самият факт, че може обаче да има такова действие, че може да се активира червен картон, би могъл да помогне а, на гражданите да вярват повече в легитимността. Тоест, ако един национален парламент а, а, получи съгласието на други национални парламенти да се задейства този механизъм и да се спре съответната политическа мярка на европейско равнище. Преди референдума за Брекзит, идеята с червения картон беше да участват определен брой национални парламенти. Говореше се за 55%. Това е повече от блокиращото мълцинство в Европейския съвет. Националните правителства вече имат възможност да направят нещо като червена карта картон, извинете, дори и с участието на по-малко държави членки. Но би било добре да има такъв механизъм също. Изглежда обаче това няма как да стане без да се предоговорят договорите, нещо, което в този момент никой не иска. И тъй като вече има такава възможност, както обясних, може би не се изтрува да се отварят на ново договорите. След това представенето на младсинствата в националните парламенти би било интересна идея да има възможност систематично дори младсинствата да имат право да подават своите позиции. Това е интересна идея не знам точно колко ще се използва. Дори сега за мажоритарните мнения не виждаме кой знае колко дейност, тъй като не се вижда кой знае какво влияние на тези дейности, така че не съм сигурен как ще се използват младсинствените послания но мога да кажа, че в известна степен това вече се прави, включително и в нашата страна, тъй като двете камери на парламента е, имат различен състав, избрани са по различен начин. Камерата на депутатите е камерата, чието мнозинство определя правителството, а Сенатът може да има различно мнение. Така че в известна степен това вече присъства в настоящия механизъм. За европейското полугодие. Не смятам, че съм кой знае какъв специалист по темата. Мисля, че има ситуации, в които има намеса в определени економически политики и на национално равнище, затова трябва да се внимава много с демократичната легитимност. От прагматична гледна точка обаче е добре националните парламенти да имат достатъчно време да обсъдят проекта за препоръките за съответната страна, преди тези препоръки да се приемат от съвета. Okay, maybe, I don't know, I guess my time is up, so uh, I have... Приключвам, имах друг, други коментари, но uh, ще ги включа в разговора по-нататък. Благодаря. Благодаря, господин Хампол. Сега ще се обърна към господин Ванино Кити от е, Италианския сенат. Той е председател на Комисията по европейски въпроси. Заповядайте, господин Кити. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Хюбнер, благодаря на вас, благодаря и на докладчика господин Ранжел, благодаря и на членовете на Комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент за поканата. Давате ми възможност да дам своите виждания относно една много важна тема. Седем години минаха от влизането в сила на Лисабонския договор и сега е време наистина да разтълкуваме значението на член 12. Възоснова на този член националните парламенти би следвало да допринасят за доброто функциониране на Европейския съюз. Днес живеем в специфична ситуация. Беше проведен референдум, по силата на който Великобритания реши да напусне Европейския съюз. На други места има значителни политически сили, които призовават за излизане от Европейския съюз или от еврозоната. Международното положение също е специфично, няма да навлизам в подробности по този въпрос. Аз в продължение на години работя в Италианския сенат, в комисията по международни въпроси. Ние работим в тази комисия за укрепване на Европейския съюз и разискваме бъдещето на Европейския съюз, защото знаете, че за това бъдеще много се говореше и в декларацията по случай 60 годишната на Европейския съюз. Свободата, демокрацията, човешките права. Това са принципи, на които стъпва Европейския съюз и на тях трябва да надградим. Но този съюз трябва да стане по-ефикасен и за тази ефикасност трябва да работят и националните парламенти и Европейския парламент. Искам да благодаря на бившия председател на Европейската комисия, господин Барозо, който започна така наречения политически диалог. По силата на този диалог Комисията и националните парламенти започнаха подробно проучване на различните политики в Европейския съюз. Впоследствие се появи сътрудничеството между националните парламенти и Европейския парламент и сега вече е постигнат сериозен напредък. Той доведе до значително подобряване на участието на националните парламенти в приеманото законодателство в Европейския съюз. При нас, например, има цели 7 комисии, които се занимават с европейски въпроси. Идеята за даване на предварително становище от страна на националните парламенти е много добра. Трябва да споменем и правителствата в рамките на Европейския съвет. Те би следвало да работят по-прозрачно. В много национални парламенти има представена от страна на правителството на позицията, която то ще защитава в рамките на Европейския съвет. 14 дни след приключване на съвета, пък информация се дава на комисиите в парламента, които отговарят за отношенията с Европейския съюз. Виждате, че ние знаем достатъчно за това, което се случва в Европейския съвет. Необходимо обаче да разберем малко повече за транспонирането на законодателството в национален план. Италианският сенат разглежда различните предложения, които постъпват възоснова на тяхната полза. Имаме един документ, който сме предоставили. Той се основава не само на моя лична оценка. Аз естествено съм казал какво смятам по различните въпроси на господин Ранжел, въпросите повдигнати от него. Ние смятаме, че за да има по-голямо доверие у гражданите в Европейския съюз, би трябвало националните парламенти да участват на по-широка основа в нормотворчеството. Разговарял съм много пъти с хора от други парламенти, които подкрепят това виждане. Комисията претърпя едно развитие по този въпрос. Парламентарните комисии на парламента, на Европейския парламент от своя страна, пък включват становища на националните парламенти, на съответните ресорни комисии, когато обсъждат европейско законодателство. Има и други начини, между другото, за подобряване на връзките между националните парламенти и Европейския парламент. Например, може да има видеоконференции. По този начин ще има пряка връзка по важни досиета, по които е необходимо да има сътрудничество. Тук говоря най-вече за въпроси, които засягат гражданите, личната им неприкосновеност, здравеопазването, сигурността. Италианският парламент участва на широка основа при процедурата на червения картон, що се отнася до качеството на храните. И това не е единствения пример. Бихме искали да има по-широко участие на националните парламенти в рамките на така наречения засилен политически диалог – аз лично смятам, че това участие трябва да се формализира. Мисля, от друга страна, че процедурата на зеления картон би следвало да бъде доразвита. Тя представлява един положителен начин да се насърчи взимането на решения в Европейския съюз, вместо то да се забавя. И това би било един добър пример за сътрудничество. За разлика от колегата от Чешкия сенат, аз съм против идеята на червения картон. Мисля, че националните парламенти трябва да допринасят за доброто функциониране на Европейския съюз. Червения картон представлява внасянето на неконструктивни предложения представлява процедура за спиране на законодателството. Аз мисля, че националните парламенти би следвало да допринасят за по-доброто и по-бързо създаване на норми. Може да има някои камери, които да критикуват някои европейски идеи и естествено Европейския парламент и другите европейски институции трябва да имат информация за това, че има различни виждания, но общия ни европейски подход изисква ние да сътрудничим при създаването на норми, а не да пречим на нормотворчеството. Същото въжи и за контрола върху принципа на субсидиарност. По силата на този принцип много национални парламенти имат право да участват а, в а, контрола върху приеманото законодателство. Знаете, че има три случая по силата на процедурата на жълтия картон. Тези случаи са свързани с евентуално нарушение на принципа на субсидиарността. Те насочват вниманието към несъвършенствата на системата, тук се поражда и въпроса за протокол 2. Мисля, че тук точно има една пропусната възможност. Би следвало точно тази процедура по протокол 2 да се използва за много по-съществени въпроси. Следва да подчертаем ролята на политическия диалог – Договорите по настоящем не дават е, възможност националните парламенти да проучват правните основания, що се отнася до принципа на пропорционалност. С тази задача се занимава Европейския съд. Аз обаче смятам, че е по-рационално да се види каква би била ползата от участието на националните парламенти и от оптимизирането на тези процедури? На предпоследно място искам да кажа няколко думи за опита на онези комисии, които работят в тясна връзка с Европейския парламент. Форумите за сътрудничество. Знаете за Косък, знаете за съвета по бюджетни въпроси, знаете за Комисията по външна политика и политика на сигурност. Мисля, че докладчика трябва да обърне внимание на съществуващите комисии, съществуващите форуми. Тяхната работа би следвало да се оптимизира, да се подобри. Тя може да се превърне в нещо като стандарт, като модел за следване. И тук не говоря за усилията на отделните членове в тези комисии, а общо Вече загаднах, че идеята е да работим в дух на партньорство. Е, ние не предлагаме да се превръщат националните парламенти в нещо като трета камера. По-скоро би следвало да има едно засилено партньорство и сменящите се председателства на съвета е, би следвало да работят с парламентите, когато обсъждат важните теми, по които работят. Например, Косък би трябвало да обсъжда проблемите на миграцията през Средиземно море. Съвсем скоро, между другото, в Сицилия ще има среща, която ще бъде посветена на този проблем той засяга всички европейски граждани. На тази среща ще има представители на националните парламенти и те ще говорят за случващото се от гледна точка и през призмата на човешките права, човешкото достоинство. Ще се разгледат въпросите, свързани с спешния характер на, на, на събитията на тези явления. Господин Ранжел прави предложение да има поне една седмица на парламентарна дейност, в която да се правят срещи на национални европейски парламентаристи с представители на комисията. В различните комисии с политически характер се говори по съществени въпроси. Искам да попитам обаче как да се чуе гласа на онези парламентаристи, които не са членове на а, някаква законодателна комисия, комисия свързана с, с определени политики. И накрая ролята на националните парламенти в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Тук можем да отправим много критики. Редица членове на договорите още не са били изпълнени както трябва. Например, правилата, свързани с европейските политики в областта на правосъдието, вътрешните работи, Евроюст, Европол – Член 70, член 85 и член 88 трябва да спомена. Мисля, че е добре да се очертае цел, да се навакса пропуснатото и да се изгради едно сътрудничество, което да гарантира наистина основните права на гражданите. Когато говорим за законодателно сътрудничество, за сътрудничество между националните парламенти и Европейския парламент, основната тема трябва да е само единствено правата на гражданите. Гражданите, знаете, че основно се представляват и защитават от националните парламенти. Гражданите нямат лобита зад себе си. Единственото тяхно лоби са избраните техни представители, депутатите. И ето защо трябва да видим как да укрепим доверието, което гражданите имат в нашата обща идентичност. Благодаря. Благодаря, сенатор Кити. Сега се обръщам към експертите. Моля всеки от тях да говори не повече от 10 минути, за да може и други да се изкажат. Първо ще дам думата на Карло Касини. Заповядайте. Благодаря. Основата на моята презентация е доклада, който създадох в Комисията АВКО на Европейския парламент по време на предишния мандат. Ще се основа и на други доклади, създадени в периода 1997-2009 година, докладите на Нейтс, на Политано, както и някои други колеги. По време на предишния мандат на парламента е, говорихме за връзките с националните парламенти, проведохме различни срещи. На тези срещи се чуха различни мнения по въпросите, които обсъждаме днес. Говорим в време на криза. За да преодолеем кризата, е, трябва да отчетем някои разпоредби на договора, които са ненакърними. На първо място, сътрудничеството между националните парламенти и Европейския парламент е задължително. То е част от Лисабонския договор. Член 12 казва, че националните парламенти трябва активно да участват с цел ефективното функциониране на Европейския съюз. Какво означава активно участие? Договора изисква от националните парламенти не само бързо да изпълняват решенията на е, европейските институции, но и да следят какво точно се случва. По този начин обаче можем да поставим под въпрос е, концепцията за Европейския съюз, защото интеграцията не е достигнала необходимото ниво. В Лисабонския договор в член 1 се казва, че е, той самия договор е само стъпка към изграждането на един по-сплутен съюз. Не се казва обаче как ще се постигне тази цел. Какъв е метода? Има я целта е, и се казва, че договор е само стъпка към постигането на, на целта. Ако проекта в крайна сметка е насочен към създаването на политически съюз е, с федерален характер, трябва да има втора камера, наред с Европейския парламент, която да е пряко избирана. Принципа на демокрацията, на отчетността е, изисква втората камера, в този случай съвета, да има правомощия, които са малко по-различни от настоящите. Можем да обсъдим, както вече казах, възможността за втора избрана камера. От друга страна, ако искаме да има един бюрократичен съюз, една мрежа, ако искате, то тогава националните парламенти ще трябва да бъдат овластени, за да могат да следят как точно се осъществява и ще се осъществи тази по-голяма сплотеност на Европейския съюз в бъдеще. Демократичните принципи означават, че онова, което считаме за втора камера, а именно съвета, би трябвало да олицетворява народната воля. Европейския парламент трябва да може да държи подотчет различните министри. В Италия нещо подобно беше създадено и то вече придоби институционална форма. Говоря за дебата преди заседанията на съвета на министрите и Европейския съвет и дебата след тези заседания. По този начин министрите отговарят и на очакванията на гражданите. Нека да не забравяме едно решение от юни 2009 година на Германския конституционен съд. Става дума за ратификацията на Лисабонския договор. По силата на това решение се казва, че легитимността на Европейския съюз се е, осъществява чрез участието на националните парламенти. И всяка една бъдеща интеграция трябва да мине през националните парламенти. В Италия има един закон, който кодифицира диалога между парламента и съвета. Значи съвета трябва да бъде изразител на народната воля. Така или иначе, европейската конституционна архитектура има нужда от националните парламенти, особено що се отнася до изграждането на европейската идентичност. Много е важно Европа да стане по-близка за гражданите. Трябва да се укрепи тяхната причастност към европейския проект. Е, по този начин ще се справим с напредващия национализъм и ще преминем една стъпка напред в процеса на интеграция. Националните парламенти трябва да предават на гражданите, да ги уведомяват за това, което се случва в Европа и това е една стъпка по-напред в тяхната е, роля. В миналото съм говорил за субсидиарността. Има нещо, което държавите не могат да направят сами. Европейския парламент трябва да се намеси. Точно обратното също е валидно, обаче понякога Европейския парламент не може да се справи сам. Има неща, с които трябва да се вземат националните парламенти. Тук искам да спомена по-конкретно тази европейска причастност, европейската идентичност. И тъй като трябва да съм кратък, ще премина към въпроса за червения картон. Процедурата на червения картон беше създадена по искане на 95 е, депутата. Аз не мисля, че трябва да приемем тази идея. Нещо подобно би създало объркване. Ако то се приеме, би означавало, че националните парламенти ще бъдат нещо като трета камера. Аз съм против нещо подобно. Разпоредбите на член 12 засягат участието на националните парламенти в европейския проект. Вие знаете какво се казва там, няма да го цитирам. Искам обаче да кажа, че е много важно да разгледаме този сложен и дълъг списък с инструменти за сътрудничество. Нито един от тях обаче няма задължителен характер. Те са с оценъчен, подготвителен характер, говорим за политически диалог, повече от е, всичко друго. Освен това, не трябва да забравяме, че се провеждат важни срещи на различни форуми. Косък, например, съществува от 1989 година. И това е единствения форум, който е създаден от договорите. Е, Лисабонския договор кодифицира Козък. Знаете, че Козък заседава два пъти годишно. Председателя на Косък би искал да има две допълнителни срещи в а, хода на годината. Така че има много инструменти за сътрудничество. Има междуправителствена конференция за междуправителствено сътрудничество. В нея участват представители на комисиите по бюджет и економически въпроси на националните парламенти и на Европейския парламент. В Братислава председателите на парламентите неодавна взеха решение да се създаде форум посветен на Европол. Затова въпросът е следния. Всички тези инструменти достатъчни ли са или е необходимо да създаваме допълнителни? Не мисля, че е необходимо да има нови инструменти. Нека да не направим, да не правим нищо, което е излишно. Казали са го още дребните философи. Много сме говорили за косък в миналото. Създаването на специализирани форуми за сътрудничество ще постави под въпрос косък. Не можем да се освободим от косък просто така, защото той е кодифициран в договорите. Ние трябва обаче да намерим някаква нова цел за косък. Например, косък може да проверява предприемането на всички стъпки по пътя към интеграцията. Например, да се прави проверка на състоянието на Съюза на всеки 6 месеца. Не говоря за проверки за субсидиарността, тъй като мисля, че други колеги ще говорят по този въпрос. Нека обаче да кажа няколко думи и за зелената карта. Какво общо има между зеления картон и косък? Отново казвам, проверките за субсидиарността не са свързани с разширяването на правомощие. Идеята за субсидиарност покрива точно а, този аспект. Същото въжи и за пропорционалността. Така че този инструмент, който се предлага, не трябва да бъде инструмент за създаване на пречки. Той трябва да бъде инструмент за сътрудничество. Няма кой знае колко много жълти или оранжеви картони, откакто се въведе тази процедура. Има само 3 или 4, няма да казвам по какви теми са. Много бележки има от националните парламенти. В тази връзка има над 400 обосновани становища, които се проучват от различните институции. Член 12 на договорите призовава националните парламенти да демонстрират активно сътрудничество. Без да се променят договорите, бихме могли да се стремим към по-добрата регулация възоснова на коментарите, направени в рамките на становищата. Тези коментари могат да бъдат взимани предвид дори когато комисията демонстрира неохота да действа или следва инерцията. По този начин Европа може да се приближи повече до гражданите и Косък може да бъде точния форум за първа оценка на така наречените зелени картони. Е, той може да проучва и обоснованите становища на националните парламенти. Всички тези зелени картони могат да се разглеждат първо в рамките на косък. Може да възникне един сериозен проблем – едва ли тези зелени картони могат да станат задължителни по своя характер? С други думи, онова, което се предлага веднага да стане европейска норма. Това не е приемливо и тук ще има столкновение на, на правомощие. Но би могло онова, което се казва във връзка с тези зелени картони, да се обсъжда и в Европейския парламент. И тук може да се засегне инициативата на Европейския парламент като проблематика, защото знаете, че по-настоящем само комисията има право на инициатива. Е, националните парламенти понякога имат право на инициатива, знаете обаче, че в Европа това не е така. И това е сериозен проблем. Знаете, че гражданите също имат ограничени правомощия. Имат право на гражданска инициатива, имат право на, на, на петиции, но те не са задължителни и може да бъдат хвърлени в кошчето просто ей така. Правото на инициатива естествено не означава, че е, то веднага трябва да се превърне в е, юридически стандарт. Може обаче то да допринесе за повече демокрация можем да поискаме от комисията да реформулира това право на инициатива, това трябва да стане в сътрудничество с националните парламенти. Не мисля, че комисията а, трябва да може да блокира това, което проистича като инициатива от националните парламенти. Това са някои общи идеи, които исках да представя. Не искам да навлизам в това, по което ще говорят другите експерти. Исках да говоря за връзката между Европейския парламент и националните парламенти. Нека да спомена и политическите партии в Европа. Те могат да станат по-ефективни, ако наистина се превърнат в общоевропейски такива. Знаете, че има регламент 1.1.4.1 от 2014 година. Той говори за статута и финансирането на европейските партии би могло да се а, генерира по-голям интерес от дейността на националните парламенти, ако наистина националните е, партии а, станат малко по-европейски по своя характер. Така ще може да се подкрепи европейската парламентарна система. Ако го направим, ще се подобри и сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти. Може би трябва да се институционализира или регулира като стандарт тези срещи между парламентите и е, политическите партии. По време на последните договори, избори извинете, за Европейски парламент, тази тематика се засегна, но всичко това не е право, просто идеи. Там се отвърли идеята за транснационални листи. Просто сега ви давам теми за размисъл. И, що се отнася до председателя на комисията, би могло да има гласуване от страна на гражданите за председател на Европейската комисия. После квоти транснационално. Това е много сложна тематика. Forse l'ipotesi асегняли тали 73 seggi а una листа транснационали. сега ще има доста места, освободени от депутати от Обединеното кралство след Брексит, нека да помислиме, нека да се възползваме и от взаимовръзките между Европейския парламент и, е, Евро... и националните парламенти. Благодаря, благодаря на господин Каси. Сега давам думата на господин Людвиг Дорн, който е бивш председател на Полския Сейм. Той ще говори за субсидиарността.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 Ще засегна темата, която бе определена за моето изказване субсидиарност и националните парламенти, но като начало искам да започна с едно, с един е, извод, а именно, че за да се развива сътрудничество между институциите на Европейската общност, т.е. Европейската комисия и Европейския парламент и националните парламенти, Принципът на субсидиарност е, е много ограничен, както с ограничени и изследванията на този принцип. Така че, за да постигнем по-големи ползи за политическите институции, немалко бе постигнато посредством процедурата за жълтия картон, следва да се обмисли какво повече можем да направим по отношение на субсидиарността реално не можем да стигнем кой знае колко по-далеч, затова нека сега да ви дам доводи за този мой извод. Три примера, когато бе използвана процедурата за жълт картон. Нека да видим какво бе съдържанието, каква бе формулировката на доводите на, европейския, на националните парламенти и на, европейс... и на отговорите на Европейската комисия. Проблемът като начало бе съвсем ясно, че не е в основата, в същината на принципа на субсидиарност. Националните парламенти се позоваваха на този принцип, както и принципа на пропорционалност и е, принципа за делегиране те не бяха съгласни с, по същество с съдържанието на поли, предлаганата политика от страна на Европейската комисия. За това наложиха процедурата на жълт картон и трябваше да облекат своите възражения в формулировките на субсидиарността, защото нямаше по какъв друг начин да реагират. Единственото, единствената възможност по договор бе е, коментар в духа на субсидиарността. Това първо. Второ, искам да очертая какви са ограниченията на субсидиарността. Когато има проблем, Т.е. има проблем, защото Европейската комисия никога като пазител на договорите няма да се съгласи, че определена политика която тя предприема, излиза е, от, извън нейните правомощия. Е, никой не би го направил. Тоест, чисто политически и морално това означава, че тя би подкопала своите позиции и правомощия, което никога никой, политичес, никой политически орган няма да направи. После. Защо не можем да извлечем повече от сътрудничеството и от принципа на субсидиарност? Когато се направи един преглед на субсидиарността, положението е като че ли е, черно-бяло. Или дадена политика се съобразява с този принцип, или не. Тоест, винаги има положението, едни са губищите, други са печелищата. Печелищия е в случая комисията, защото е тя е тази, която оценява а, губещи са националните парламенти и това е изключително фрустиращо. Trzy zasadnicze punkty, dla których uważam zgodnie z, z e, sugestiami posła. Това са три основни момента и както предлага и докладчикът, аз бих казал, че е, акцента трябва да се отмести от принципа е, на субсидиарност към пропорционално, защото там няма губещи и печелищи. И там точно се е, установява така основното естеството на е, демокрацията. Е, въпрос на компромиси. Едната страна прави такива и другата също не получава всичко, което си представя, че иска, но а, крайният резултат е много по-благоприятен. Затова следва да се измести акцента от субсидиарност към пропорционалност. Да. Oddać głos następnemu mówcy, bo miałem mówić tylko o zasadzie pomocniczości, ale ponieważ jeszcze mam dwie minuty, żeby wyczerpać swoje 10 minut. Не знам дали не е редно вече да отстъпя думата на следващия оратор. Е, бих искала да се възползвам обаче от предоставеното ми време и да коментирам не само субсидиарността. Това, което искам да коментирам е също проблем, където Европейския парламент би имал много голяма роля. А именно, Ако е, решим е, да подсилим идеята за пропорционалност, а не за субсидиарност, Европейския парламент ще е тази европейска институция, която естеств, по естествен път ще преодолее изолацията на националните парламенти. Тя, е, Европейския съюз е, е квази имперска структура и така, има един център, от който има е, връзки е, към е, обкръжаващия е, го кръг. Но реално кръг към центъра няма. Значи има център, има връзки, които излизат от, тези, от този център, но тези връзки не спират в, не опират в един кръг, евентуално образуван от националните парламенти. Няма го и стимула за това. Тяхната естествена структура на националните парламенти, възможностите за сформиране на коалиции, когато говорим за пропорционалност, много по-лесно е да се създават подобни връзки. Защото може да се спори по определени въпроси, но не могат да се създават блокове Когато определен конфликт се заражда в конкретна рамка, той не следва да е деструктивен. Не следва, да разбира се, да е потулен, а по-скоро да става интеграционен. Значи, трябва да се търси начин за преодоляване на самоизолацията на националните парламенти, чрез създаване на една по-силна ос. И Европейския парламент в такъв смисъл може да играе своята роля. Председателката, благодаря ви, е, господин Дорн за интересното предложение. Сигурна съм, че той, то ще породи много дискусии. Сега давам думата на професор Инголф Перниче, който е директор на Института Хумболт. Неговата тема е, е, е структурирания политически диалог и националните парламенти. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще се възползвам от възможността да говоря на немски. Това ще е най-добре за всички, включително и за устните преводачи. Благодаря за толкова е, умно зададените въпроси от докладчикът, които всъщност вървят точно към е, основните проблеми на темата. Ние следва да излезем с едно предупреждение. Демокрацията в Европейския съюз понякога а, губи от липсата на яснота кой отговаря за какво. И в рамките на сътрудничеството трябва да направим така, че да не се замъглява още повече картината за отговорността. Значи да можем да идентифицираме е, къде, откъде е, идват е, проблемите. Значи, кои са недобрите, лошите политици в европейски контекст? Значи, ако съберем всички парламенти и им кажем, те отговарят за всичко и те ще трябва да вземат решения като един го рода смесен форум, ще замъглим картината още повече. Но е изключително важно да се използва парламентарната сила в Европа и да се засили парламентарния контрол. Един общ коментар. Що се отнася до мен, това, което се наблюдава в страните членки в момента е, че ролята на националните парламенти не отговаря на случващото се в тези страни парламентите е, и тяхното съществуване не следва и случващото се в Европа. Много въпроси е, се зараждат в момента, които имат директно отношение към гражданите, решават се в Бруксел, но е, така член 10 от договора за създаване на Европейския съюз, за функциониране на Европейския съюз гласи, че правителствата, кои, чието представители заседават в съвета на министрите в Брюксел, са отговорни пред гражданите на своите държави. Та, тогава не разбирам защо Европа не присъства много повече като тематика в националните избори. правителствата биват избрани от гражданите, те представят после своите граждани в Брюксел, но изобщо това не се отразява в националните избори по никакъв начин. Европейският е, съвет реално решава какво ще се случва в европейската политика. А кой контролира правителствата? Електората. Това не се отчита. Това трябва да е, е достатъчно ясно. И когато стане достатъчно ясно, тогава националните правителства ще приемат европейските си правомощия много по-сериозно. Защото и комисията и съвета имат нужда от е, основа за своята правомощия. Тук е, се намесва и въпроса за е, надзора, контрола. Тук трябва да има и взаимодействие с Европейския парламент. После, ако мога да коментирам субсидиарността, в контекста на този принцип също съществува много неяснота. Той се използва предимно като инструмент за националните парламенти да реагират срещу европейските политики, срещу заграбването от страна на Европа на национални правомощия. Но това е погрешно разбиране на принципа. Този принцип всъщност е инструмент за легитимност за легитимност на националните политики. Тоест, това, което не може ефективно да бъде направено на европейско ниво, на национално ниво се извършва на европейско ниво. Това е източника на легитимност на европейските действия пред гражданите. Принципът на субсидиарност всъщност е принципът, който определя кое да се извършва на какво ниво. Това не е принцип, който действа, да действа срещу Европа, но това всъщност често не се разбира от националните парламенти. Когато говорим за системата за радно предупреждение, Става дума за защита на национални правомощия по отношение на Европейския съюз. Тук много важна е идеята за зелен картон. Добре е да помислим националните парламенти да имат като задача да определят какво искат да постигнат и кое от те, коя от тези цели не може да бъде постигната на национално ниво и трябва да бъде изведена на европейско. Тоест, в контекста на принципа на субсидиарност, националните парламенти трябва да използват този толкова важен инструмент, за да защитават и представляват интересите на гражданите. А ако се тълкува по този начин принципът на субсидиарност, тогава целият въпрос за засилване на парламентарното сътрудничество ще бъде поставен съвсем друга светлина. Нека сега да дам бърз отговор на десетте зададени въпрос. Първо, определяне на правомощията. Според мен не следва да продължаваме с дискусии, дали да се. Е, как да се. Е, определят правомощията, как да се борим срещу иземването на национални правомощия и е, извеждането им е, на европейско ниво. Дейвид Камерън се опита да направи нещо подобно с неговия преглед за е, баланса между правомощията, смяташе, че това е едно отлично оръжие сред, срещу Европа, но се оказа пълен провал. Реално победата е, бе за Европейския съюз. Много сериозно изготвено бе проучването, но е, то показа, че на европейско ниво няма прекомерно иземване на правомощия. За системата за разно предупреждение, факта, е, че тя не се използва достатъчно, можем да обсъдиме сроковете. Там не съм убедена, че не съм убеден, че един по-дълъг срок ще доведе до по-ефективно функционираща система за ранно предупреждение и е, какво означава всъщност е, е, успешна функционираща система. Става дума за законодателни актив, инициативи. И факта, че съществува тази система и принципа на субсидиарност е достатъчен, за да спре комисията от прекомерна дейност и злоупотреба с принципа за субсидиарност може да се направи малко по-изчистена, по-целенасочена системата, примерно като се отчетат малцинствата в цялата е, структура. Защо, е, примерно, е, бихте казали, защо трябва група страни да задвижи системата за разно предупреждаване, а не една страна? Ако група трябва да стартира тази процедура, там могат да се отразяват е, различни политически пристрастия. А на национално ниво е, тези пристрастия обикновено ще отразяват е, управляващото правителство. И в такъв смисъл може да се търсят политически коалиции. Тоест не става дума за брой парламенти, а да кажем е, да е, има система от брой национални парламенти и малцинства от други парламенти, които да могат да задействат тази система. Примерно коалиция от социалисти, но е, да, които да искат, е, да речем, е, задействане на определена политика, но консерватори да кажат, че тя е в нарушение за субсидиарност. Тоест, смятам, че трябва да се отразява повече а, е, политическия спектър, като трябва да обмисляме повече конкретните политики, примерно заетост и така нататък, тогава ще можем по-ефективно да, да работим и с системата за ранно предупреждение. По същи, на същия принцип може да се организира и зелената, зеления картон. Е, коалиция от парламенти или от определени политически партии могат да изпратят заявление за инициатива към комисията. Като тук е, можем да поставим въпрос пред комисията, защо нещо трябва непременно да е предвидено в договора, е, за да може да бъде задвижено като инициатива. Не може ли да има искане за създаване на законодателство в друга област, ако се смята, че това е удачно? Комисията трябва да слуша повече, да се вслушва повече в и е, исканията на гражданите и в е, мненията на техните парламентарни представители. Политическият структурен диалог. Тази система бе създадена през 2006 година от е, господин Бароз. Много неща се случиха от тогава. Много е, документи бяха обменени. И ето тук има една книга, Ян Купер, много, много интелигентен автор, говори за националните парламенти след Лисабонския договор и кризата в Европа. Ако правилно разбирам неговите твърдения и, и правилно разбирам и това, което чувам, всички тези различни комисии, всички реформи на сътрудничеството, всеки говори с всеки, всеки се разбира с всеки, всичко звучи прекрасно. Но огромна част от е, евродепутатите считат, че е много по-важно да са тук в парламента или в е, изборните си райони, а не да се занимават с сътрудничество. Значи всички тези органи и платформи реално нямат никакви права за вземане на решения. Те могат да си казват някакви мнения, могат да си решават нещо, че това не засяга никого. Поне, що се отнася до обществото. Освен това, нищо от това не се чува по вестниците. Това не кара ли комисията да направи нещо? Не може ли Европейския парламент да окаже някакво влияние на съвета, например? Не мисля. Така че е, всички тези форуми, форуми за междупарламентарно сътрудничество трябва да имат някаква възможност за вземане на решение или квази такава възможност. Това, разбира се, означава и промяна в договорите. Три основни области са застъпени в договора за сътрудничество. Член 13 за фискалния пакт. Там бяха казани много интересни неща, но комисията не е взела никакви решения. После външната политика и политиката за сигурност. И тези теми се обсъждат. Добре, нека се обсъждат, но след като няма възможност да се вземат решения, след като няма правомощия да се вземат решения или да се изготвят насоки, тогава е, политиците и министрите е, държавните ръководители няма и да слушат е, всичко, което е казано. Необходимо е да има правомощия за вземане на решение, за да може да се накарат всички, които имат отношение към тематиката, да се заслушат. Nächster Punkt. Grüne Karte, ja. Може да се използва определен модел за, на комисии за, именно за такива правомиш, правомощия. Зеления картон. Би следвало да има иерархия, кой решава какво червената, червения картон обаче ще срути изцяло системата на иерархия. Някои парламенти може да им харесва идеята да могат да покажат червен картон на Брюксел, но в края на кращата правото на инициатива на комисията след това бива решавано от съвета и парламента. И е, при един така регулярен процес е, червения картон ще, ще го прекрати. Тоест е, системата просто ще се разпадне. междупарламентарното сътрудничество и съответните комисии. Това е отличен инструмент. Той е от ключово значение за подсилване на сътрудничеството, но не си представям как в този контекст може да се осъществят форум, електронни форуми за дискусии. Тоест, ако ще има между парламентарно сътрудничество по определени теми, а това е напълно закономерно, ако се е, приемат определени теми за обсъждане адхок, те би следвало да са свързани с законодателни предложения или по-общи проблеми, като темата за бежанците. И тогава може да се използват такива онлайн форуми за междупарламентарен обмен на становища. А хората а, на улицата също имат желание да бъдат ангажирани и затова идеята за интернет управление и, и този тип форуми е един отличен пример. 2000 души работят в работната група и обсъждат тези теми. Всичко се предава по интернет и всеки, който се интересува от темата, където и да била по света, може да се включи в дискусията по интернет. Този тип платформи ще засилят участието на гражданите. След това Европейската седмица. Мисля, че това не е лоша идея – това е добър начин още веднъж да насочим вниманието си към Европа. Но има е, нещо, за което искам да ви предупредя. Не искам да се смята, че това е, е единствената седмица, в която националните парламенти трябва да обръщат внимание на, европейско, на, на Европейския съюз а, и да смятат, че през цялото останало време трябва да се занимават само с национални въпроси. Всъщност, всяка седмица в работата на един национален парламент е и европейска. Има и европейските си измерени. Благодаря ви много, професор Перниче. С това преминаваме към дискусията. Мисля, че направихме а, важни крачки напред по въпроса за зеления картон с ваше участие. Много важна тема. Единайсет човека са пожелали да се изкажат. Ако някой от вас иска да се изкаже, попълнете жърли, жълтия формуляр. Ам, и ще се опитам да разпределям времето за изказване така двама депутати от националните парламенти, един от европейски и така нататък. Даниела Лара от Франция. Благодаря, госпожо председател. Много е добре това, че бяха поставени за обсъждане някои въпроси, по които говорим от много време. И благодаря на експертите, за, че защитават зеления картон. и, и се радвам, че Европейският парламент също е анализирал тази тема в подробности. Нека сега да отговоря малко по-конкретно а след това мога да го направя и в писмен вид на предложението на докладчика. Първо, би било действително добре да се разшири механизмът за рано предупреждение, така че да включи и пропорционалността, защото много често има а, сливане на субсидиарността и пропорционалността. Другото е, че 8 седмици е действително е много кратък срок, който по някой път а, е, е, пречи на добрата работа. 12 седмици е по-добър срок. След това за малцинствата в парламентите и техните позиции. А, е, да, действително добре е там, където те имат ясна позиция, да имат възможност да я изразят. И за да може европейското полугодие да бъде включено по-добре в календара на националните парламенти, е добре да се публикува предложението за националните бюджети предварително, предложението на комисията, защото по някой път има несъвпадение. Но най-важното е да се подчерта положителната роля на участието на националните парламенти и спрямо Европейски парламент и спрямо комисията. Нашата парламентарна комисия по европейски въпроси силно държи на това и смята, че е много добре да се работи в сътрудничество, а, и, а не с а, червени картони. Това го заявявам твърдо. Дори жълтият картон като вариант е, по-скоро слага е, пречки, е, може да функционира почти като червен. Бяха обсъдени много детайли е, вече, но искам да ви припомня, че е, що се отнася до зелените картони, ние сме предлагали вече такива. И е добре комисията да не отхвърля този тип предложения с обяснението, че темата е засегната в един или друг вече съществуващ правен текст. Важно е да се вземе предвид и участието на, на националните парламенти в управлението на еврозоната като евентуална възможност. Междупарламентарен диалог е необходим и по економически, по бюджетни въпроси, по, във връзка с член 13. И това трябва да е обвързано с приемане на съответните заключения съгласно вътрешен правилник. И над националните списъци при изборите за Европейски парламент и над националните листи също биха имали а, смисъл, според нас. И а, двете идеи се струва да се обмислят и бъдещето е пред нас. И накрая една едноседмична работа по европейски въпроси, нещо като е, Европейски конгрес, също е добра идея. Така Европа ще стане по-демократична и се надявам, че гражданите ще се чувстват и по-добре. Благодаря много. Беджина Пастош от Португалия. Благодаря много, госпожо председател. Искам да поздравя докладчика Пауло Ранджел, който много добре познава тази тема. Това е докладчик, който е и действително способен да изготви доклад по тази тема. Лисабонският договор е, за първи път се погрижи националните парламенти да бъдат включени в функционирането на Европейския съюз и то по активен начин, както подчерта председателят Казини. Тоест да се премине отвъд традицион... традиционните роли на парламентарен контрол да се вземе предвид субсидиарността и нейното спазване, както и възможности за ранно предупреждение. Парламентът на Португалия също предвижда механизъм за контрол, който да взема предвид сроковете така както са залегнали в договора. Необходима обаче реформа на методологията на контрол. И в новата методология да участват парламентарните комисии, които са компетентни в съответната област, но също така да се даде възможност да се включи и гражданското общество. Диалогът е от огромно значение за ежедневната ни работа. Трябва да се погрежим напълно да се спазва принципът на субсидиарност. В приложението могат да бъдат включвани резултатите от гласуването и тези документи се изпращат към европейските институции. Това е нещо полезно. Също така е възможно да има и специализация при следенето на различните европейски теми. Да има определени докладчици по темите, на ниво национални парламенти, така както съществува докладчик тук в Европейския парламент. Продължаваме да следим развитията и около Брекзита. И смятаме, че е време да се даде думата на националните парламенти, да им се позволи да задълбочат своят контакт с европейските институции. Нещо, което а, трябва да доведе до допълнителна стабилизация. Не е желателно да се търсят нови изменения към договорите. По-скоро трябва да се засили междупарламентарното сътрудничество на междунационалните и европейските парламент, Европейския парламент, да се взема позицията на всички парламенти и националните парламенти да участват в процеса на вземане на решения в Европейския съюз чрез процедурата на зелените картони. И както каза колегата ми от Франция, има няколко парламента, които вече са го направили включително и португалският парламент. И е добре националните парламенти да продължат да участват активно в процеса на изграждането на Европа. Това е нашият проект, това е амбицията, за чието постигане трябва да се борим. Благодаря. Благодаря. Сега от името на докладчика в Сянка и като координатор ще дам думата на себе си и ще се изкажа на италиански. Мио, la, la mia domanda e la mia considerazione partiva dalla domanda Въпросът, който искам да засегна, е свързан с е, Въпросите повдигнати от докладчика господин Ранжел за зеления кратан. А именно предложение с обосновка, подадени от национални парламенти. Слушах внимателно професор Перничи и останалите оратори и се чуха много заявки в подкрепа на това предложение. Нещо, което ме насърчава да поискам мнението на всички по тази въпрос и да видим какво как можем да използваме предложението на господин Пернич принципа на обърната субсидиарност да се смята за съвсем естествено националните парламенти да могат да представят предложение пред Европейската комисия, Европейски парламент и съвета да разрешат определен въпрос на европейско равнище. Тоест там, където един национален парламент прецени, че даден въпрос би могъл да се разреши по-добре на европейско равнище, да има такава възможност. И така, това би ни дало възможност да работим с зелените картони, без да се изменят договора. Защото ако подходим така, реално изменения няма да са необходими. Знаете колко трудно се изменят договорите. Това е предложението ми към докладчика. И разбира се, когато националните парламенти правят предложения, могат да спомнят принципа на субсидиарността и по този начин се позовават а, на тази идея за обърнатата субсидиарност предложението на професор Пеничи има още една интересна идея. И тя е по-добро формално излагане на резултатите. Не става дума за че, работата по член 13 и Косък, за това направените там предложения да могат да се формализират, да се включат, да станат част от евентуалните предложения на Европейската комисия или пък да бъдат изискани от Европейския парламент чрез неговата непряка а, възможност да подема законодателна инициатива. Това би било втората стъпка. Първата а, би била да се даде инициатива и на националните парламенти, да се засили политическата връзка между тях и Европейския парламент, и включително и с комисията и другите институции. Така че това би било интересно. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Марина Берлингери от Камерата на депутатите в Италия. Благодаря много. Днешното заседание е изключително важно, вземайки предвид е, настоящото положение е, и перспективите пред Европейския съюз и възможностите за вземане на решения по един по-бърз, по-ефективен начин. Това е тема, която е важна за общественото мнение и е въпрос, който се взема предвид от различни политически сили във връзка с изборите в, на национално равнище. Има вече няколко страни, в които са се чули призиви за частично отменяне на европейските правила. Председателката моли ораторката да говори малко по-бавно. Ораторката се извинява. Трябва да се има предвид, че не трябва само да се намали раздалечаването между гражданите и институциите, но и да се ускори реакцията на институциите, когато гражданите имат искания. А това е начинът по който демокрациите се развиват към по-зрял към по-голяма зрялост. И трябва да се обърне внимание на приноса, който могат да дадат националните парламенти към вземането на решение в Европейския съюз. Настоящата Европейска комисия в началото на своя мандат заяви, че ще обръща повече внимание на позициите на националните парламенти в законодателния процес. Това обаче не е напълно изпълнено а, има забавяния и не винаги се вземат предвид позициите на националните парламенти. А, и не винаги се обръща достатъчно внимание. А, това трябва да се промени, защото иначе можем да очакваме още по-голямо нарастване на евроскептицизма в Европа. По същата причина трябва да вземем предвид и последните идеи за Европейския парламент – е, и това в своята работа той да включва и позициите на националните парламенти. Тоест, е, е, обсъжданията в контекста на парламентарното сътрудничество или пък на конференции и срещи, да кажем в контекста на Козак, да не бъдат по общи теми, а да се занимават с конкретни инициативи, които имат значение, които се приемат от европейските институции. Това означава, че националните парламенти биха могли да дадат, да, да изиграят полезна и конструктивна роля в работата на е, европейските институции по е, законотворчеството, да предадат идеите на гражданите, да координират своите графици с европейския график. Е, идеята за Европейска седмица, например, е добър вариант. И е добре да има пряко взаимодействие между Европейската комисия и националните парламенти, в контекста на конкретни политики. Трябва да се осъществява по-ефективен контрол на изпълнителната власт и легитимността на Европейския парламент може да бъде засилена от сътрудничеството с националните парламенти. Така реално в трансграничен план ще се сподели отговорността. Господин Казини Спомена и въпроса за а, наднационалните листи. Това е важно а, в контекста на преговорите в съвета от последния уикенд. Едгард Майер, Австрия. Заповядайте. Благодаря. Уважаеми господин докладчик, уважаеми госпожи и господа. Аз съм председател на Комисията за сътрудничество с Европейския парламент, която е във втората камера на Австрийския парламент. Миналата година работихме много активно по въпроса за субсидиарността. Приехме повече от 40 обосновани решения по различни теми. Не искам да се противопоставям на професор Перничи, но искам да кажа, че ние не сме против Европа. Смятаме обаче, че следва да се води конструктивен диалог с възможност за критика. В контекста на принципа на субсидиарност ние имаме много добро сътрудничество с различните провинции в Австрия, ние сме връзката между тези провинции и централната власт. Това се признава и от европейски институции, като Комитета на регионите. Те изтъкнаха това сътрудничество като добра практика – много често имаме проблеми с 8 те седмици, които се дават за проверка е, на това дали предложенията отговарят на принципа на субсидиарността. Това съм го казвал и на други форуми. Ние предпочитаме този период да е 12 седмици, за да има по-ефекасна работа. Освен това, Смятаме, че си заслужава наистина този срок да бъде удължен, но това трябва да стане чрез сътрудничество с други държави членки. Смятаме, че сътрудничеството с провинциите в Австрия е начин да се затвори тази пропаст между гражданите и централната власт. Искаме депутатите да участват в това сътрудничество говоря за европейските депутати, мисля, че основната цел на всички нас трябва да бъде по-доброто сътрудничество между районите, между местното ниво на властта и централната власт. Благодаря ви за това, че организирахте тази среща. Нашето участие в общо европейския процес е особено ценно с оглед на предизвикателствата, пред които е изправен Съюза в момента. Докладът на господин Ранжел е изключително интересен и има редица теми, които се засягат в него. Няколко думи искам да кажа за делегираните актове. Нашето Народно събрание взе редица решения по този въпрос. Говорихме за това дали делегираните актове имат смисъл. Те имат смисъл, но ние искаме да критикуваме честотата на използване на подобни актове. Въздействието на Европейския парламент се повиши след влизането в сила на Лисабонския договор, но то не е достатъчно. Не е достатъчна процедурата, по силата на която се определя дали един акт трябва да е делегиран или акт за изпълнение. Ние смятаме, че би трябвало да се говори малко повече точно по този въпрос. И накрая, много бихме се радвали, ако Комисията отговори, дава отговори на нашите становища в рамките на 8 те седмици. До сега нещо подобно не се е случвало. Благодаря. Много уместна бележка. Следващия оратор госпожа Даяна Джеймс от Европейския парламент. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Дебата е много интересен, същото въжи и за изказванията на ораторите и много благодаря за тази покана да присъствам. Вие напомнихте за един основен стълб на европейското управление, споделения суверенитет. Въпреки Брексит, Великобритания все още е част от Европейския съюз и иска да участва в неговото управление. Искам да подчертая нещо много важно тук. Едно очакване от страна на гражданите на държавите членки. Да може е, решенията да се взимат взаимно. Една от основните критики, които се отправят и това го чувам и от други евроскептични партии в Европейския съюз, е, е свързано с, е, свързана с е, липсата на прозрачност, липсата на диалог. Всичко това води до страшно много разочарование и до липса на причастност от гражданите. Така че всичко, което можем да направим, за да подобрим положението, ще е много ценно. По време на кампанията за Брексит, в Великобритания имаше изявления, според които 60-70% от британските закони проистичат от европейските директиви. Всъщност, през последните две години и половина нищо не ме е убедило в противното. И аз мисля, че трябва да сме много предпазливи. Когато говорим за субсидиарност, добре, но всъщност ние говорим за подчиняване на националните парламенти на Европейския съюз. Ако признаем, че това е така, много бихме си улеснили положението. Няколко бързи коментара. Беше спомената евентуалната двойствена роля на а, депутатите депутати от национални парламенти и Европейски парламент. Това може да се разгледа като е, принцип. По-настоящем то не е позволено, но има изключения. Например, е, правителствата на Уелс и на Шотландия е, позволяват едно лице да има такава двойствена роля. Можем да се получим в известна степен. Много от коментарите, които бяха направени, са свързани с още по-голяма бюрокрация. Е, нека да се откажем от тези идеи. Ако имаме още повече контрол и още повече а, спиране на вземането на решения поради процедури на национално и на европейско ниво, до никъде няма да стигнем. Това е личен коментар. И накрая, благодаря, че ми дадохте думата, искам да кажа, че федералният характер на Европейския съюз е нещо, което трябва да преглътнем, но аз мисля, че би трябвало да обмислим още едно ниво на управление. Някой казва, че се заслужава да се предвиди нещо подобно. То може много да осложни нещата, обаче. Една трета камера, например, подобна на камерата на лордовете, би е, задълбочила според мен проблема, но прозрачността може винаги да се увеличи и това ще ни помогне. Благодаря следващия оратор, господин Сирикиотис от е, парламента на Гърция. Много благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички изказващи се. В съдбобни времена живеем. Съюза трябва да отговори на сериозни предизвикателства, свързани с глобализацията, новите технологии, въздействието им върху работните места, беженската криза, възхода на популизма. Комисията Юнкер предприе редица инициативи, за да подобри координацията на управление в Европейския съюз. Например, знаете, че има междуинституционално споразумение за по-добро управление Ролята на националните парламенти се определя в договорите. Те се споменават най-вече по силата на принципа на субсидиарност. Що се отнася до Европейския парламент, е, той също е важен, но от интерес за Съюза да се укрепи ролята на националните парламенти, защото те са най-близко стоящите институции до гражданите. Гражданите избират депутатите. Те са връзката между е, гражданите и централните нива на вземане на решения и на властта. Някои говорят за ограничаване на правомощията на някои органи. Ясно е, че комисията предприема действия за намаляване на бюрокрацията и за насърчаване на демократичните процеси, но разпоредбите на договора не трябва да стават обект на злоупотреба. Комисията се опитва да а, тълкува разпоредби а, 292 и 291 член 291 и член 292 на европейските договори. Оценката на, на тези договори трябва да бъде направена изключително внимателно и комисията не би следвало да е, прекрачва правомощията, които са и дадени. Неодавна парламента на Гърция даде становище относно европейско законодателство, предложения за европейско законодателство, като етикетирането на някои храни, на алкохолни напитки, географските указания за алкохолните напитки. В обяснителната бележка на новия доклад по тази тема се казва, че ще има нужда от някои технически изисквания, ограничени по своя характер – но много важни. Изисквания свързани с изпълнението на предвидените законодателни мерки. Комисията обаче има предложения и по някои други съществени аспекти, които по някакъв начин надхвърлят правомощията, които тя има по член 290. Отново казвам, Призовавам комисията да бъде по-внимателна, когато изпълнява правомощията си по силата на член 290 и 201. Благодаря. Следващия оратор господин Виталино Каняш от Португалия. Ирей, aproveitar a circunstância благодаря, господин председател. Госпожо председател, ще се възползвам от възможността от това, че председателят на Комисията по европейски въпроси на португалския парламент направи доста голямо обобщение за нашето становище, аз искам да се възползвам от възможността да поздравя докладчикът. Много съществена работа е извършена от него. Нека да започна с няколко конкретни е, бележки по същество. Националните парламенти е, са демократични институции по същество, защото те имат съответната демократична легитимност, е, имат възможност и да вземат, да изготвят становища и така нататък. Механизмите, които се съдържат в член 12 на договора от Лисабон, предвиждат по-голяма ангажираност на националните парламенти в европейските дела, но тези е, възможности са ограничени. Жълт картон, зелен картон, червен картон. Те са чисто технически инструменти и не са свиждани с демократичната легитимност. Освен това, използването им е, означава много големи затруднения, свързани и с е, принципа на субсидиарност, но и с чисто и правни технически подробности, които трудно се управляват от националните парламенти парламентите, е, националните парламенти трябва да имат възможност да е, се произнасят и по принципа за субсидиарност, но това също е достатъчно сложно. гражданите, които е, са ни избрали, имат очаквания към националните парламенти, т.е. те да изпълняват целите, за които са избрани контрол на изпълнителната власт и създаване на законодателство. И за това, ако мислим за бъдещето, трябва да се намерят механизми, които отговарят на тази демократична представа или идея за парламентите. Чухме доста коментари за тези червени картони и то противоречащи си. Аз съм за тях, защото считам, че така или иначе те ще бъдат използвани много рядко, но дават възможност на националния парламент, който се интересува от европейските политики, да има едно ефективна възможност да се произнася за европейската политика и то не само с становище, а да има реална власт. Действително, червеният картон е доста смущаващ вариант и трябва, може би, да се обмисли е, тази разпоредба в договорите, да се намери инструмент, който да дава възможност националните парламенти да вършат това, което вършат на национално ниво и на европейско, т.е. контрол на изпълнителната власт и участие в законодателството. Примерно, за зеления картон в момента ние се възползваме от него. Това е интересна идея не е толкова лесно обаче да се постигне голям консенсус между различните депутати в рамките на процедурата за зелен картор, но смятам, че примерно има моменти, в които той може да се използва, примерно Европейската седмица. Може би не в вида, който се предвижда сега, но всяка година Европейската е, комисия приема своята програма за работа. Не може ли да има една европейска седмица на, евро... на националните парламенти преди приемането на работната програма на комисията? за да могат националните е, парламенти да, се, да изкажат становищата си по тази програма и те да бъдат отчетени от комисията. Това е начин да се мобилизират националните е, парламенти да контролират, така да кажа в кавички, изпълнителната власт. Мисля, че предложението на господин Анжел е много добро, трябва да се разгледа в подробности и да видим как то може да се прилага без да се е, променя самия договор разбира се, трябва да има и съгласието на комисията и на всички институции. Така ще можем да ангажираме и националните парламенти за европейски дела. Така. Сега давам думата на а, нашия колега а, господин Алондо. Благодаря. Нека в началото да благодаря на всички депутати от националните парламенти за това, че са тук. Всъщност 15 държави членки не са изпратили свои представители и това е жалко. Господин Ранжел и експертите допринесоха за един много интересен дебат. Ще се опитам да съм кратък. Какви са моите виждания? Оставам с впечатлението, че Връзката между Европейския парламент и националните парламенти, що се отнася до субсидиарността, е изключително техническа по своя характер и сложна. Тя се е превърнала в нещо като рутина. Аз съм бил член на националния парламент и съм участвал в дебати относно субсидиарността. Ние всъщност не работихме тогава по предложенията на комисията, а просто четяхме докладите на юристите. Доклада за субсидиарност трябва да се добави. Някои предложения в тази връзка вече бяха направени. Не трябва да се забравя, че има редица държави членки в Европейския съюз, чиято структура е такава, че има много правомощия, които се споделят между централната власт и различните провинции или области. Видяхме как стои положението в Австрия. Някои казаха, че трябва да чуем позицията на, на малцинствата. Това е нещо много важно, що се отнася до субсидиарността. На второ място, мисля, че зеления картон и жълтия картон са много добра идея. Нещо полезно. Твърдо против съм червения картон обаче. Няма да повтарям защо. Вече чухме какви са отрицателните страни на нещо подобно. Много е важно националните парламенти по-често да могат да допринасят в дебата за Европа. Това може да стане чрез различни механизми и много от тях бяха очертани. Аз лично смятам, че контрол от страна на националните парламенти върху дейността на държавните и правителствените глави в Европейския съвет е нещо изключително важно. Ние вече 8-9 години имаме подобна практика, тъй като, например, съвета по економически въпроси в Брюксел е една много мощна структура. Много от решенията, които се взимат там, засягат гражданите. Говорим за економическо управление. Тези решения се взимат на централно ниво в Брюксел в рамките на съвета по економически въпроси. И ето защо трябва да има контрол и трябва да може националните парламенти да дебатират по решенията, които се взимат от политическите лидери в е, съвета на Европейския съюз. Тук има една отлична възможност. Чрез едно такова участие, чрез един такъв контрол, националните парламенти придобиват европейско измерение и дават своя принос към европейската политика. Има много механизми за, за контрол. Естествено, Павло Оранжел говори за някои от тях. Аз не залагам само на тази една седмица, която се представи. Много се дебатира европейския семестър в контекста на кризата. Аз предлагам да има дебат с представители на националните парламенти. В този дебат трябва да участват комисарите, освен това трябва да се дебатира по най-важните въпроси за нашите граждани. Естествено, трябва да се спазват правомощията, които всеки има, Може да има по-добро сътрудничество, например, и в анкетните комисии. В Европейския парламент имаме анкетни комисии, посветени на фискалната политика в Европа, досиетата от Панама, емисиите от превозните средства. Често за подобни анкетни комисии трябва да има по-добро сътрудничество с националните парламенти. Мисля, че е по-добре по-често да има такова сътрудничество, защото в крайна сметка ние всички отговаряме на едни и същи принципи на легитимност националните парламенти и Европейския парламент. Всички ние сме избрани за да контролираме и отговаряме пред 500 милиона европейци, които гласуват за нас европейците гласуват и на европейски избори, и на национални избори. Трябва да създадем механизми и канали за сътрудничество, които да бъдат е, по-интензивно използвани. Не можем да оставаме само Европейския парламент да е, дебатира по най-важните теми е, един, без да бъде подкрепен. Благодаря, госпоже председател. Много се радвам, че има възможност да съм тук. Благодаря за поканата. Уважаеми колеги, съгласно Лисабонския договор трябва да се взема предвид и ролята на националните парламенти в процесите в Европейския съюз. Това е много важен въпрос и смятаме, че трябва да се вземат предвид позициите на държавите членки. Обаче не съм много сигурна до каква степен това се случва в законотворчеството. Това е така, тъй като съществува процедурата на тристранните диалози, която е поверителна. 40% от е, правните текстове в Европейския съюз са били разглеждани в тристранен диалог, т.е. 25 такива заседания всяка седмица в Европейския парламент. Тези диалози обаче не са предвидени в договорите. Нито обществеността, нито националните парламенти имат а, е, начин да разберат как се, а, са протекли тези тристранни диалози. Процедурата често се ускорява по този начин, но това не е прозрачен начин на работа. Тристранните диалози всъщност се превеждат по начин, който можем да наречем едва ли не секретен. Там са представени само Комисията, съвета и Европейския парламент. Националните парламенти нямат каквато и да било възможност да участват в тези разговори. Тристранните диалози а, се разпространяват до все повече области, нещо, което а, оставя на страна, на страна националните парламенти. Какво можем да направим по а, този въпрос? Това е доста сериозна тема и как може да се съвмести изобщо съществуването на такава процедура с доброто функциониране на Европейския съюз. Това е моят въпрос. Перванш Берес има думата. Тя е депутат в Европейския парламент. Както и докладчик сянка на, европейската, на, на европейските социалисти по доклад на колегата Ранжел. Да, действително трябва да се увеличат е, тези възможности за разговори. Има толкова много теми, е, по които има и национални европейски правомощия. Е, без носталгия, но с известна актуалност подчертавам, че идеята за Европейска седмица е споменавана неколкократно до сега – за мен това е добра идея. Тя обаче е доста сложна за осъществяване, тъй като трябва да се променят календарите на всички парламенти. Но ако искаме действителен дебат по тези въпроси, където има споделени правомощия, тогава не е допустимо е, да се разделят разговорите на, на национално и европейско равнище. Затова тази седмица е отлична идея. Сега въпросът е как може да се проведе е, такава седмица, успоредно всички 27 държави членки е, без Великобритания във връзка с е, самия Брекзит. Ще се създадат нови прецеденти с Брекзита и тук можем да обмислим и ролята, която могат да играят националните парламенти. Ситуацията е доста сложна и по никакъв начин не твърдя, че Брекзит е по вина на националните депутати в Великобритания. Но ако от по-рано имаше добър диалог, достатъчно добър диалог между националните парламенти и Европейски парламент, смятам, че там депутатите ще да са доста по-добре подготвени а, за този дебат. За съжаление, решението е вече взето от гражданите на Великобритания. И накрая, а, всъщност още три неща. Първо, подновява се дебатът за субсидиарността и пропорционалността. Добре е да използваме концепциите, но всъщност за мен най-важното е крайният резултат. Филип Сеган, суверенист от Франция, и Клаус Хенш, федералист. Европейски федералист от немските социалисти а, се съгласиха им а, поне по този въпрос. Субсидиарността и идеята, че тя трябва да действа и в едната посока, и в другата посока. Сега за пропорционалността. Опасявам се, че твърде често този принцип се използва всъщност за да се договори някакво изключение от общите правила. Не мисля, че това е правилният начин. Не мисля, че това е идеята на този принцип. Трябва да напреднем а, и да действаме хармонично с участието на националните парламенти. Второто нещо, в контекста на Брексит и задълбочаването на паричния съюз, което ще бъде приоритетен въпрос. И се изненадвам, че тази тема не е засегната в повече подробности тук. Аз лично не съм за да има парламентарни срещи на еврозоната, в които да присъстват само депутати от съответните национални парламенти. Нямам време да обсъдя темата в по-големи подробности, но исках да заявя тази своя позиция. И накрая, над националните листи. тук присъства и един от съдокладчиците по темата. Искам да изложа няколко въпроса. Що се отнася до при разпределянето на местата в Европейския парламент. Едни казват просто местата на англичаните да се премахнат и толкова, с други казват да бъдат предмет на наднационални листи, трети казват средния път. Аз съм за следния път. Защо? Път. Защото а, от Лисабонския договор има известно, известен дисбаланс в Европейския съюз. Но тук става дума за решения, които се взимат с единодушие в съвета. Единственият начин, един от е, малкото начини това да се преодолее на ниво съвета, да се използва някаква квота, а, а именно тази част, една част от местата, които по-настоящем са за депутати от Великобритания и е, те да се... Ако няма да му. начин да се реши това по по-добър вариант, с по-добър вариант. Аз от много време всъщност се боря да има наднационални списъци. Но а, в предходния мандат дори не можахме да обсъдим повторно темата. Не бих искала тази тема всъщност да блокира останалите предложения. Парламентът може да направи едно законодателно предложение, да, но е важно да има ясна иерархия на приоритетите. А именно, да има по-добро равновесие, по-справедливо равновесие между държавите членки, така както те са представени тук в Европейски парламент. Това не е така в момента. Има страни, които трябва да имат а, две места по-малко и страни като моята, казвам го открито, които трябва, съгласно прилагания в момента механизъм, да имат а, 6 или 8 места в повече, отколкото имат в момента ако изобщо успеем да постигнем единодушие в съвета за наднационални листи, отлично, аз ще съм за, но не искам да жертваме другите идеи заради тази. Томас е, Пикер. Имаме още двама оратори. Господин Жадовски от Европейския парламент е, е наред. Заповядайте госпожо председател, уважаеми колеги. В интерес на Европейския съюз е да намери духа на истинския междупарламентарен диалог с националните парламенти. С господин Перниче не съм съгласен по два въпроса особено, що се отнася до европейските въпроси на национално ниво. Смятам, че те присъстват много повече от когато и да е било. Референдум, Брексит, изборите във Франция, изборите в Холандия, всичко това показа, че европейските въпроси са в полезрението на национално ниво и мисля, че ние трябва да съсредоточим усилията си да влезем в политически е, диалог с националните правителства като цяло. Ние поддържаме такъв с някои от е, малцинствата в националния парламент. Това е един начин да се организира политическия живот на определена цена, разбира се парламентаристите на национално ниво имат правомощия да се занимават с законодателни въпроси, но не могат да действат на европейско ниво, освен да представят националните си парламенти в някои форуми. Затова не считам, че трябва да се отклоняваме твърде далеч от основната ни цел – по въпроса за различните видове картони зелен, жълт, червен. До известна степен този инструмент е, се разпилява, защото не е достатъчно рационален. Ако комисията реагираше по-положително на случаите, когато е, имаше желание за задействане на процедурата за е, жълт картон, е, това щеше да повлияе благоприятно и на последващо е, желание за задействане на процедурата с червените картони. Господин Дорн, по отношение на неговото изказване мога да кажа, че вие казвате, че принципът на субсидиарност е принцип да, да или не. Аз лично виждам а, повече бъдеще за политическия диалог, който все още не е достатъчно записан в договорите. Сега топката е в ръцете на институциите, особено Европейската комисия а и е, Европейския парламент. Те са наред сега да покажат доколко са готови да влязат в реален диалог и евентуално, е, може би, е, искам да. Е, тук това е коментара ми към господин Рангел. Благодаря за днешната среща. Та моето предложение към вас е, може би има смисъл да седнем и да планираме, е, да опишем определени механизми, които ще дадат възможност за реален, истински политически диалог между националните парламенти, Европейския парламент и Европейската комисия за принципа на пропорционалност. За мен това ще е един от най-важните елементи на този доклад. Председателката, благодаря. Приключ... Стигаме до края на нашата среща. Няма други заявки за ж... изказване, за желание за изказване. Затова ще дам е, думата на нашия докладчик и също на господин Дорн. Заповядайте, господин Дорн, първо вие. Благодаря. Както докладът, така и дискусията тук, в която имах удоволствието да участвам, направиха още една стъпка в изясняването на положението, в което се намираме. В е, дискусиите ми направи впечатление, поне две основни насоки от предложения. Така, първата, първите препоръки, така да кажа, са, бих ги нарекал, а, готически осложнени. Тоест, те имат за цел а, да се предаде повече европейско съдържание, така че националните парламенти а, да станат още по-силно европейски ориентирани. Господин Перниче бе основния е, оратор, който формулира тази идея. А, европейските институции е, да е, заемат и своята роля на организиране на вътрешния политически живот в европейските институции и националните парламенти. Това обаче вероятно ще бъде отхвърлено. Макар е, предложението да е основателно, особено в контекста на една по-задълбочена криза, в която се намираме. А втората насока от предложения или препоръки, към които аз се придържам по, повече, не са чак толкова осложнени. За е, това да се изграждат е, по-низки структури, но да са по-солидни. Аз по принцип съм застъпник на този принцип в строителството. В доклада се слага и много голям акцент върху субсидиарността. Аз лично съм за така не толкова сложните, но солидни предложения, свързани примерно с зеления картон. Просто можем да си направим малко експерименти в тази посока, защото инструментът е достатъчно сигурен. Не е ясно колко можем да надградим над него, но така или с него, но поне няма много да разрушим. Има много, много възможност да работим, но, но внимателно. Благодаря а, за поканата да участвам в а, тази дискусия и отново, госпожо Доклад, председател, нека да благодаря на докладчика за толкова вдъхновяващия доклад. Господин Пернич. Аз също искам да се присъединя към хора благодарности за толкова интересните е, въпроси, повдигнати теми и е, дискусии. Мога да кажа, че научих повече, отколкото смятам, че съм допринесъл. Три коментара имам. Първо, към представителите на Австрия. Виждам, че има много голяма съпротива поне в Германия, срещу влиянието от Европа. Ако в Австрия не е така, мога само да ви поздравя. По въпроса за субсидиарността, това е вторият ми коментар и взаимовръзката и с пропорционалността. Аз ставам с впечатление и, и че е, акцентът върху субсидиарността, а не върху пропорционалността, е, е свързано и с е, решенията на Европейския съд – ключов, е, е, ключовия въпрос е, за това къде стоят правомощията е абсолютно единствено юридически и трябва да си остане такъв. Има ясно взети решения от съда в такъв смисъл. А що се отнася до пропорционалността, правната доктрина е много сложна – Същото не може да се каже за субсидиарността, където въпросът е по-скоро политически. И не бива да забравяме тази е, разлика, когато е, говориме за критериите за системата за радно предупреждение. Политическите дискусии за субсидиарност трябва е, да, да, да отчитат и факта, че има подобно разделение. После, между парламентарното сътрудничество и връзката с зеления картон. От дискусията си правя извода, че между парламентарния диалог може да се води по, много, по различни конкретни теми, особено между евродепутати и национални депутати. Те биха могли да обсъждат различни теми, примерно предложението на Комисията за защита на данните или е, сериозни проблеми, които не са решени, примерно те тип сета, миграцията подобни е, теми могат да бъдат обсъждани в контекста на междупарламентарния диалог и този форум може да се използва за задействане на процедурата за зелен картон, за е, да се иска от комисията да излезе с предложение, което да получи подкрепата и на националните, и на европейските парламентаристи. Едно подобно предложение би било много успешно и би помогнало на, коми... на комисията, ако разбира се е смислено. Като разбира се съм убеден, че евродепутатите и националните депутати правят само смислени предложения. А жълтия и червения картон трябва да се използва за системата за ранно предупреждение и може да се търсят и възможности за обсъждане на тази система. Председателката, благодаря. Сега за заключение давам думата на господин Павло Рангел, нашия докладчик. Заповядайте. Съвсем накратко да видя дали мога да обобщя. Започнахме с въпросите за червения картон – Съгласна съм с мнозина от изказващите се, които застават зад тази идея. Компромисът ми спрямо схващането на професор Перниче е, че ако има някои искания, които са твърде е, не е, значими за жълт картон, е, тогава те не биха могли да задействат процедурата и за оранжев или червен картон. Но е, пък е, зеления картон, много се радвам, че тя се приема е, като идея, е, е начин да се е, улеснява Това е процедура, която не е толкова сложна. В предходните обсъждания по тази тема бяха изказани мнения и много така умни бележки, че един зелен картон може да има функцията и на червен такъв защото когато има европейско законодателство и се даде предложение да се премахне това законодателство, това ще е много лесно с, начин да е, се е, направят обсъждания. Това, разбира се, е само предложение. Мисля, че има е, така марш за размишления там. И не съм съгласен с колегата от Португалия, господин Калаш, като той казва, че а, се занимаваме с правомощия, които не са в сърцевината на парламентарната дейност. Но нека да а, цитирам тези, които напълно подкрепям, а именно, че сърцевината на е, европейските правомощия и националните правомощия на парламентите е контрола над изпълнителната власт. И има парламенти, които са изключително ефективни в този си контрол, примерно скандинавските такива. И то и те е, го осъществяват не само и в съвета на министрите, но и в Европейския съвет. Там знаете, че има нечест, нерядко се случва и така сблъсък на становища. Да, това е политическия съюз. Това е работата на националните парламенти. А сега това, което се случва навсякъде в Европа, не непременно в Португалия, но в много други страни, Втората камера има консултативни правомощия или правомощия за вето. И тук вече е, е спецификата на е, възможностите на националните парламенти. Е, някои от тях имат съвещателна функция, така да като камерата на лордовете, този тип роля за съвещателен съвещателна роля. Не виждам това да противоречи на конституционните роли на националните парламенти персе. После, субсидиарността. Напълно се идентифицирам с дефиницията на професор Перниче, е също и госпожа Мерцедес Берес оказа ясно това. Субсидиарността е един принцип на е, конструкция, на архитектура. Тук е, става дума за взаимодействие, за, за двустранно действие а, когато се дискутираше въпроса за федерализма и субсидиарността, аз а, казвах преди много години, казах, че така, този принцип е оптимален по обхват. Значи не става дума за правомощия дали са на национално, регионално, местно, европейско, национал, наднационално ниво. Не се формулира така принципа. Той е неутрален. Той казва, е, трябва да се вършат нещата на нивото, кое, където те се свършват най-оптимално. Тоест, е, нашата работа е да открием кое е това ниво. И е, така е, мога да отговоря и на госпожа Даяна Джеймс, която много конструктивно се изказа в дебата. Тя казва, че субсидиарността означава подчинение. Това в никакъв случай не е вярно, като че ли има някакво недоразумение. Въпросът е, огромното законодателство в Европейския съюз е свързано с създаване на единия пазар. И а, тогава, когато искаме единен пазар, не става дума за подчинение. Е, единствено, законодателството може да се изгражда единствено на по-високото ниво. Сега Обединеното кралство а, е от създателите на Обединения пазар. И ако няма унифициране на нормите, не може да има единен пазар. Тук определено не става дума за подчинение, за субсидиарност. Ако искате пазар на ниво Европа, трябва да има общи права. Няма как иначе да има общ пазар. Както виждате, въпросите са зададени така, че да могат да бъдат давани различни разнообразни отговори, тъй като за нас наистина е много важно каква, е, какви са позициите на националните парламенти. тук има много колеги, които са за зеления картон и има и други възможности по други въпроси, които ще постигнем съгласие най-вероятно. Ето, например, идеята за Европейска седмица. Това е много интересно предложение, много конкретно. Възможно е също да се обсъдят въпросите свързани и с пространството на, на свобода и правосъдие и европейското полугодие. Затова съм изключително доволен от днешната ни среща и искам отново да благодаря, особено на националните делегации, за положения труд и за приноса, който дадоха, който за мен е много ценен. ценен. Благодаря ви много. Приключваме на време. Благодаря, че дойдохте. Благодаря, че участвахте в този интересен дебат. Крайният отговор ще бъде даден с доклада на Пауло Ранжо, който ще вземе предвид вашите идеи. Благодаря ви